Е тези, които се стремят към присъединяване. Трябва да се гарантира сигурността на системата и сигурността на гражданите и свободата на тяхното движение. Благодаря. Поздравления за добре свършената работа. С това приключваме по този въпрос. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме към устният въпрос към комисия комисията към по въпроса за спорта и агентите на игранчета. Дора аз пак има думата. Европейския парламент наистина иска да се постигне по добра регулиране в областта на агентите и в това отношение ние е, поставяме, е, бихме искали отново да се актуализира съответната директива. Е, правната рамка не е достатъчно ясна, има национални закони, ако въобще има такива, те не са координирани. ограничени са е, законите, недържавни като съответните спортни клубове, като не държавни органи, нямат право да решават. Е, е, би трябвало наистина да, да бъдат облегчени е, лицензионните процедури. връзката между агенти и е, напоследък прави впечатление особената връзка между агенти и играчи. Е, е, става дума за изпиране на пари, укриване на данъци и друг вид злоупотреби и измами, които обаче се прикриват успешно. Наистина, е, много е, непрозрачни е, са данъчните декларации на играчите, които се наемат в един или друг отбор. Особено при наймането на млади играчи това е много рисковано, защото има ситуации, в които се използват млади неопитни играчи, например в Африка е, в желанието си да правят професионална кариера в Европа. Е, те са готови на всичко. Това са хора без, без работа, без осигуровки, е, нелегално навлизат в Европа. Ето защо е необходима европейска законодателна инициатива, това трябва да бъде един, е, е, това трябва да са разпоредби, които са, въжат за целия Европейски съюз, които да запушат е, юридическите, да затворят вратички за злоупотреби по-особено и по-специално искаме да се обърне особено внимание на, на, на, на е, при трансфера на, на млади играчи Европейски съюз да има поглед върху е, заплащането за, е, от страна на агентите. Е, Надявам се е, утре да имаме положително гласуване и това да, де, е, да отвърже ръцете на комисията да действа по този въпрос. Благодаря, Дорис. Е, много добре си разчете времето. Давам думата на комисаря Василио от името на комисията. Благодаря. Уважаеми депутати, искам да благодаря на госпожа Пак за устния въпрос а, от името на Комисията по културата. Аз напълно съм наясно колко политически значим е този проблем. Комисията публикува резултатите от независимо проучване за спортните агенти. То прави задълбочен анализ на проблема. Например, установихме около 6000 агенти работят в държавите членки във всички дисциплини но 95% от тях са активни само в 4 спорта – атлетика, баскетбол, футбол и ръгби. В тази група футболът доминира. Проучването също сочи, че само ограничен брой държави членки регулират агентите чрез специфични закони. Повечето страни разчитат на общите разпоредби на закона за трудовите отношения. Има също и регламенти, свързани с агентите, не само в дисциплините, които споменах, атлетика, баскетбол, футбол и регби. Въпреки, че съществуващите регламенти, които са публични и частни, създават конфликт помежду си, създават правна несигурност, това проучване показва, че съществуват малко пречки пред а, предоставянето свободно на а, услуги от агентите на територията на целия Европейски съюз. Но има някои съмнителни практики, свързани с заплащането на тайни комисионни, експлуатирането на млади играчи и прочие. Ние трябва да разрешим тези проблеми, за да запазим а, характера на спортните състезания. От известно време има опити да се решат тези проблеми. Редица управляващи органи приемат мерки, за да регулират дейността на агентите. Тези правила могат да имат формата на санкции. По този начин може да се възпрат безкруполните участници на пазара, независимо дали са клубове или агенти. Но спортните органи не могат да разследват и санкционират а, а, такива актове като корупция, избягване на данъци, нелегална а, иммиграция. Спортът търси подкрепа от европейските институции за справяне с агентите. Спорта има да играе важна роля. Ние можем да допринесем за разработването на общи стандарти, като се определят минимални правила за страните, в... които да въжат за всички в цяла Европа. Трябва да видим кои са най-удачните действия на европейско ниво. Имаме няколко варианта предвид. Най-накрая трябва да решим какви действия да предприемем. За целта е необходимо да имаме допълнителни консултации а, и проучвания. Благодаря, госпожа комисар. Сега от името на политическите групи първо давам думата на господин Белият от името на НП за 3 минути. Благодаря, господин председател. Е, добър вечер, госпожо комисар. Може би трябва да се спомена е, Световното първенство в Южна Африка. Всеки ден ни показва, се показва колко красива игра е футбола за, едно държава, за една държава, един континент и едно общество в Южна Африка. Ето защо е толкова важно е, за нас да запазим този спорт от е, престъпни действия. В а, проучването, което, на което се позовахте, резултатите са ни познати, именно това проличава. Спорта все повече попада под влиянието на организираната престъпност, тъжно, но факт. Ето, вие сама споменахте трафик с хора, с непълнолетни, финансови престъпления и така нататък. Спортните организации не са в състояние. Те нямат авторитета, нямат властта да е, решават проблема ефективно, което означава, че трябва да, се, е, да има инициатива на европейско равнище. Имаме редица законодателни е, положения, благодарение на договора и разни директиви, да предприемем, които ни развързват ръцете за действие тук. Няколко неща ще кажа. Първо, бихме могли да прилагаме стрикни критерии за всички е, спортни, по отношение на всички спортни агенти. Това може да стане чрез е, система за лицензиране, където да искаме регистър, да имаме е, регистър на агенти. Спортните асоциации трябва да го изискват, но и ние като Европейски съюз можем да им помогнем. Европейския съюз би могъл, например, да координира националните органи Втората мярка, която можем да предприемем е пълна прозрачност на паричните потоци, е, които циркулират в света на агентите. Мисля, че е, там се е корена на злото. Не знаем къде отиват тези пари, откъде идват, което означава, че хората могат да продължат да използват спорта за подкупи и е, купуване на игри и така нататък. И е, четвъртото предложение, вече беше споменато, е да се введе забрана върху компенсациите за агенти, които искат да печелят от трансфера на играчи е, под 18 годишна възраст. Е, мисля, че комисар, комисаря е, има достатъчно власт да изиска да се направи това и да вземе е, да предприеме съответна инициатива. Госпожо е, комисар, както вече бе казано, 2007 година в този парламент с голямо мнозинство поиска от комисията да, поч... да поеме инициативата за борба срещу е, злоупотребите и престъпни действия в спорта. Редица предложения са правени, добри предложения, но не са достатъчни. Така че с удоволствие чухме това, което казахте, чухме това, което казахте току-що, че имате намерение да е, се вземете сериозно с този въпрос, е, е, предвид, например, Европейската асоциация на агентите, те е, очакват Европейския съюз да, да им свърши черната работа, ако може така да се изразя. Трябва да го направим е, за, в името на този спорт и вашата социална роля, която футбола играе. Благодаря сега от името на социал-демократи. На, давам думата е, на госпожа. Е, Благодаря. Имаме щастието да говорим по тази тема по времето на световното първенство по футбол, защото това е символ е, на важността на спорта за хората. Милиони хора гледат футболните състезания и влагат много въодушевление и очаквания. Затова трябва да гарантираме футбола и другите спортове да бъдат добре регулирани и да предприемем действията, които се обсъждат отдавна относно агентите на играчите. Има някои сериозни въпроси, които трябва да се решат, свързани с правенето с а, а, злоупотреби, пране на пари, експлоатация на млади играчи и прочие. Затова трябва да предприемем действията, които планираме отдавна. И какъв по-добър момент от сегашния, когато целият свят е, е вперил очи в футбола. Благодаря, Мари. От името на консерваторите реформисти за една минута госпожа Макларкин. Благодаря, господин председател. Аз съм за това да се положат усилия да се направят е, правилата, по които работят агентите по-прозрачни. Европейския съюз трябва наистина да е, действа с различни управителни органи, да не се постигне това. Трябва да хвърлим седна в този, е, в този доста мътен свят и за да не може един, и същ, един представител, който се опитва да вербува играч, трябва много добре да бъде проверен е, е, ФИФА, УЕФА трябва да, е, да регулират тези неща. Не ЕС, особено когато като имаме пред глобалния характер на този проблем. Ние бихме могли да се намесим само по молба на управителния орган, когато има смисъл от нашата намеса или можем да внесем яснота, иначе това е работа на ФИФА, УЕФА. Благодаря. И приключваме изказванията с изказване на госпожа Вержа. Една минута от името на Обединената левица. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам повдигането на въпроса от е, е, нашата председателка в момента на футболното първенство. Действително, тук става въпрос за заплахи върху е, самата репутация на спорта. Е, ако трябва да се опрем на всички доброволци, които всъщност карат спортния дух да продължи да живее такъв, какъвто ние го обичаме, защото той, е, той ни кара да обичаме спорта именно. А, трябва същевременно да санкционираме всички деформации, а именно бизнеса в спорта, там където спортистите са просто стоки и агентите ги пласират точно като стоки. Трансферите достигат до астрономически суми и правата на малолетни и непълнолетни не се спазват. Това са деформации, които са трансгранични, става въпрос за луди пари, те се и засилват, за съжаление, от съдебната практика на Европейския съд е, управляващите органи на някои спортове и специално на футбола, търсят помощта на Европейския съюз. Да, госпожо комисар, трябва да помогнем и аз лично съжалявам, че Франция току-що гласува обратно законодателство. Благодаря на госпожа Вержия и така приключихме изказванията от името на групите, а сега вече индивидуални изказвания, първо за минута и половина от Шан Кели. Благодаря, господин председател. Преди час и половина беше казано, че е малко късно да обсъждаме въпроси, свързани с жените. Сега вече наближава полунощ и говорим за спорта, но поне сега имаме възможността да говорим по тази тема. Преди Лисабонския договор нямахме такава възможност, сега я имаме и е чудесно, че се възползваме от нея. Важно е, че сега говорим и за младите хора и за действията на агентите, на играчите. Както каза докладчика, виждали сме много примери, когато младежи искат да станат бързо звезди, когато се отнемат от училищата, от семействата им е, и след няколко години се изхвърлят на улицата. И това се случва с повечето от тях. Сега ние в Европа имаме възможност да направим нещо по този въпрос. Ние имаме възможността да наложим санкции и да защитим младите хора срещу подобни злоупотреби. Ние трябва да видим отблизо какво се случва в различните спортове, в различните страни и да видим какво е най-доброто за спорта и младежите като цяло. Благодаря. Сега госпожа Бълскот за една минута. Благодаря, господин председател. Спортните агенти е, това е една, една работа, която е, няма, не подлежи никакъв контрол, е, и става за. Е, се превръща в канал за търговия, трафик с е, хора. Аз наистина се притеснявам за уязвимостта на непълнолетни футболисти, които са обект на трафик. Трябва да сложим край на това и Европейския съюз трябва да го направи Наистина е, трябва е, този доклад включва и някои е, практически предложения за постигане на повече прозрачност при финансовите сделки, при такива трансфери, повече контрол от на държавите членки, тъй като спортните клубове, асоциации сами не успяват да контролират това. Трябва да, комисията трябва да направи така, че санкции, да има санкции, когато има нарушаване на правилата, особено при трансгранични сделки. Трябва винаги наистина да защитаваме правата на непълнолетните играчи. Сега е, Catch the Eye. Двама души желаят думата. Първо господин Мартина. Благодаря, господин председател, Госпожо комисар, аз приветствам инициативата на колегата Белет за една единна система, която да защитава интересите на спортистите, е, които прибягват до услугите на агенти. Ние искаме тези мерки да не са частични. Съжаляваме за мръсните пари и за всички измами. От основно значение е да подчертаем и да обърнем внимание не само на футбола, но и на други спортове. Например, днес съществуват 6000 агенти, които представляват 30 различни спортни дисциплини и които отбелязват оборот от 600 милиона евро годишно. В тази сложна ситуация е трудно да се наложи единен регламент за всички. Ще бъде трудно да се, намери, да се намерят отговорните лица. Благодаря. Дами и господа, има един положителен елемент от този дебат, който се състои късно през нощта, че не се случва по време на предаването на някои от футболните състезания от Южна Африка. Ние имаме задължението да разрешим въпроса, който разискваме сега. Скоро ще има шампионати в а, а, Европа, организиран от Полша и Украина. А, радвам се на това, което казаха колегите и а, комисаря. Системата не е прозрачна, има много корупция, поколение наред, търговията с спортисти, е неприемлива. Трансферите срещу високи суми водят до задлъжнялост на спортните клубове в някои случаи. Благодаря. Сега в заключение на дебата давам думата на комисаря Василио. За по-малко от 4 минути бихте ли свършили? Благодаря, господин председател. Мисля, че всички се съгласихме колко важен е този спорт или въобще спорта. Е, съгласни сме всички, единодушни сме, че спорта е огромно, огромно удоволствие. Благодаря ви много за вашите изказания и предложенията, които сериозно ще получат сериозно внимание. Няма съмнение, че е необходимо, е желателно действие от страна на Европейския съюз. Спортните федерации нямат правомощията да се намесват в някои от най-тежките случаи на злоупотреби. Такива проблеми придобиват транснационален характер, тъй като спорта също се глобализира. Интернационализацията на професионалния спорт прави трудно националния подход, системния национален подход. Европейския съюз е, наистина може да играе една съществена роля и да помогне да се хармонизират действия в тази е, сфера. Например, можем да използваме новите компетенции, които получава Европейски съюз за хармонизиране на наказателното право. Много е, фактори в спорто движение ще приветстват нашата подкрепа. Разбира се, каквото и действие да предприемем, ще трябва да работим в тясно взаимодействие с съответните федерации. Възнамерявам да публикувам едно съобщение в областта на спорта скоро в е, това комунике ще се разгледа въпроса по-подробно. Не бих искала да предричам дискусиите, които ще се водят между вас и спортното движение. Очаквам наистина от вас да приемете, да вземете при сърце и да работите интензивно по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Много благодаря. Получихме предложение за резолюция